Фербер за пазарите на финансови инструменти и злоупотреба с пазара и сетълмент на ценни книжа. Давам думата на Фербер, който е докладчик. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Наистина съжалявам, че днес сред нас няма представител на съвета. Съжалявам, тъй като исках да Приветствам съвета за това, че в рамките на толкова кратък срок успя да вземе решение за промени. Тъй като господин комисарят още е тук, нека разкритикувам комисията. През 2014 година и по-точно през месец април 2014 година Европейският парламент прие директивата и регламента за пазарите на финансови инструменти. Тогава бяхме убедени, че сме приели актове от основополагащо значение за регулирането на европейските финансови пазари. При това в навечерието на изборите. За съжаление, сега, две години по-късно, обсъждаме удължаването на срока, удължаването му с още една година. Защо? Защото компетентният надзорен орган не бе в състояние да създаде необходимата инфраструктура, тъй като и комисията при изготвянето на делегираните актове и актовете за изпълнение не спазва графика, за който се договорихме през 2014 година. През изминалия мандат Основната ни задача бе стабилизирането на финансовите пазари, както и защитата на потребителите по отношение на продажбите на финансови продукти. Искахме да урегулираме недостатъчно добре регулирани области, като високочастотната търговия. Области, основаващи се на спотови сделки и на спекулации, които водят до много неблагоприятни последици за потребителите. Тези два акта могат да влязат в сила едва на 3 януари 2018 година, нещо, което е много жалко, като се има предвид тяхната значимост. Съветът и парламентът успяха в рамките на много кратък срок, много по-бързо от комисията, да очертаят онези проблеми, върху които не бе поставила акцента комисията. Успяхме също така да постигнем нещо, което е единствено по рода си в Европа. А именно, успяхме да коригираме проблемите, които установихме по отношение на изпълнението. Европейският законодател не е в състояние да обхване всички проблеми, когато приема даден законодателен акт, директива или регламент. В случая успяхме да установим кои са тези проблеми и да се справим с тях. Искам да благодаря на всички сътрудници на парламента, както и на всички колеги, които влязоха в ролята на докладчици в Сянка. В случая наистина успяхме да очертаем унези области, където има нужда от допълнителни подобрения. Бяхме изключително синтезирани и конкретни. Съветът пък от своя страна в лицето на холандското председателство прояви достатъчна гъвкавост, така че постигнахме съгласие в рамките на доста кратък срок. Както казах, опитахме се да решим проблемите, които установихме, така че да няма нужда да се приемат допълнителни законодателни актове в бъдеще. Този подход трябва да бъде приложен към законодателните процедури и в бъдеще. Има възможност в рамките на една процедура да се установят и решат проблемите в рамките на кратък срок. Призовавам комисията колкото се може по-бързо да приеме необходимите регулаторни технически стандарти. Така ще се гарантира сигурност за пазарите, ще има възможност да се решат проблемите така, както искаме. Ще има възможност да се създадат стабилни финансови пазари, които заслужават доверие доверието на потребителите, пазари, на които да не се стига до изстъпленията от миналото. Това трябва да са общите ни цели, за които трябва да работим заедно. Благодаря, господин Фербер. Сега думата има комисаря Хил. Господин председател, благодаря ви. Много се радвам, че имам тази възможност да обсъждам тези изменения на МИФИ 2. Разбирам, Европейският парламент и съветът положиха огромни усилия за постигане на споразумение преди юли. Особено съм благодарен на господин Фербер и на докладчите в Сянка за това, че се справиха толкова добре. Е, в много голяма степен съм съгласен с господин Фербер, че този пакет е част от финансовите реформи, че така се повишава прозрачността на пазарите и се подобрява надзора върху тях. Това е отговор на споразумението на Г20 в Питсбург за промяна на пазарите на деривати и стоки пазарите да работят по-добре, да бъдат по-устойчиви и по-стабилни. И също така, разбира се, да се засили защитата на инвеститорите, не само като се гарантира подходяща информация за инвеститорите, но и като се въведат ясни правила за избягване на конфликт на интереси, така че между нас има споразумение за целта. И след като това е целта, законодателство трябва да бъде изпълнено коректно, за да има правна сигурност, да не се смущават пазарите, да се осигури инвестиции в реалната економика и фирмите да могат да управляват своя риск. Тази реформа разбира се, е амбициозна реформа. Тя има нужда от данни от различни търговски обекти от милиони финансови дейности. Имайки предвид сложността на информационната система, е ясно, че е необходимо повече време не да се подкопава новата рамка, а да може тя да функционира правилно, когато бъде въведено. Ето защо е вярно, че по тяхно искане предложихме да се удължи с една година срока за влизане в сила на МИФИ 2 до януари 2018 година. Благодарен съм на парламента и на комисията ЕКОН за това, че приеха това разумно предложение. Като господин Фербер, аз се радвам, че не преразгледахме основните аспекти на пакета, по които беше постигнато споразумение преди две години. Въведахме някои технически поправки, които повишават качеството на правилата. По-нататъчно пояснение на изискванията за прозрачно за финансовите сделки беше въпрос повдигнат в ЕСМА, и аз мисля, че измененията на парламента успяват да постигнат добър баланс. Режимът за прозрачност преди търговията се прилага при необходимост, без да налага ненужна тежест там, където не е нужен. Правилно е също така да се освободят от изискванията за прозрачност реглам... сделките за сигурност на сделките и по този начин да не се създадат допълнителни тежести. С измененията за изменения за собствена сметка ние правим така, че не финансовите предприятия да не попадат в обхвата на МИФИ 2 и изискванията за капитал. Сега работим за да направим така, че мерките от на ниво 2 в МИФИ 2 да се приемат до юни. Съгласен съм с господин Фербер, че трябва да запазим темпото в няколко области. Помолихме ЕСМА да огледа своите предложения и да отрази предложенията на Европейския парламент в тяхната съвкупност тези мерки би трябвало да повишат ефективността на МИФ и държавите членки ще трябва да е, транспонират елементите на МИФИД до юли 2017. Сектора ще трябва да започне да спазва изискванията от януари 2018 година. Според мен това е разумен подход, за да се осигури добро прилагане на това законодателство и за да има повече прозрачност, повече защита на потребителите и повече ефективност на пазарите в Европа. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към представителите на политическите групи. Първо господин Отмар Карас от името на НП. Господин председател, господин комисар, господин докладчик, госпожи и господа. Ние не само искаме, ние се нуждаем по спешност от стабилни финансови пазари – тъй като те са предпоставката за а, придобиване отново на доверие към финансовите пазари. Само така можем да върнем това доверие. Предпоставката за стабилност на финансовите пазари е, е да регулираме там, където е необходимо и да наложим повече контрол и повече прозрачност. С МИФИД е, всъщност ние защитихме инвеститорите. Това бе основна цел на Европейския парламент. Е, и тази цел може да се постигне само ако са на лице технически предпоставки. Тези е, технически предпоставки е, не съществуваха до този момент. Е, е, докладчикът вече посочи някои празноти в законодателството. Е, а също времено комисията предвиждаше е, на практика да се започне с е, делегирани актове и така да се запълнят празнотите. По този начин се спечели малко време. Колегата Фербер вече е, посочи всичко това и е, ние му благодарим много сърдечно за това, че на практика е, е проучил всички проблеми във връзка с прилагането на правните актове. И макар, че сега се коригират именно тези пропуски, е, се налага едно е, удължаване на полувремето, е, за да използваме езика на футбола кратки са сроковете, независимо от това, че все пак се предвижда едно удължаване от първоначално предвидения срок. Така че сега именно в навечерието на футболното първенство във Франция трябва да кажем на комисията на всяка цена трябва да се предвидят необходимите е, е, така, минути и е, месеци, за да можем поне в края на полувремето да приключим на време и да започнем с истинско прилагане. Господин Карас, за вас има синя карта. Синя карта, господин Карас. Желаете ли да приемете въпроса? Господин Зани, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на колегата за готовността да отговори на въпроса. Да, всички сме съгласни, необходими са ни правила. Необходими са ни правила за прозрачност. Но какво може да направи Европейския съюз, когато Централната банка на една държава членка не се съобразява с правилата и не е, предвижда е, на практика е, необходимия надзор. Това се случва именно в Унгария. Господин Карас. Благодаря, господин председател. Колега, както знаете, централните банки са независими всички централни банки е, на практика е, се е, отчитат единствено пред националните парламенти и по този начин и пред обществеността. Така че е, е, ако тук в Европейския парламент се появят подобни проблеми, ние естествено ще ги обсъдим е, прозрачно и в рамките на нашите компетенции ще се опитаме да коригираме нещата. Е, благодаря ви. Давам думата на следващия оратор, госпожа Доц. Е, е, имайте предвид, че трябва да се съобразяваме с регламента, защото инак няма да успеем да се справим с отреденото ни време, а предстои гласуване и от тук нататък вече няма да има спонтанни изказвания, няма да има и сини карти. И така, госпожа Доц от името на социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Всички законодателни актове след финансовата криза, документите и регламентите са сред... Е, директивата, за която обсъждаме, е изключително широка. Тя е много амбициозна, в, както и регламента, с цел да постигне по-голяма прозрачност, по-добра защита на потребите, въвеждайки нови техники и да спре спекулата, незаконните спекулации с определени стоки. Всички европейци плащат цената. Отчасти поради е, тази амбиция се оказва трудно е за съответните органи да, да създадат цялата европейска инфраструктура за осъществяване на законодателството 1 януари следващата година. Това, разбира се, е разочароващо и все пак ще бъде по-добре, ако парламент парламента осъзнае този проблем по-рано, но едновременно с това, с новия режим, трябва да въведем ред. Затова съм го, да, е, готова да подкрепя предложението за отлагане въвеждането на новия режим 12 месеца, но подчертавам, това не отваря вратите за ЕСМА, Европейската комисия и бизнеса да поема да Необходим е минимум 12, необходимо е 12 месечно отлагане. Ние трябва да използваме всеки ден, за да можем да въведем новия режим от 3 януари 2018 година. Второ отлагане няма да има. Ползвам се от случая да благодаря на докладчика Максва Фербер и всички докладчици в Сянка за чудесното взаимодействие. По този начин ние излизаме с ясно послание за очакванията ни от ЕСМА и комисията през тези допълнителни 12 месеца. Първо, очакваме редовна актуализация и докладване за това как се използва отлагането, за да бъдем сигурни, че от 3 януари 2018 година ще има наистина нов подобрен финансов режим по МИФИД. Второ, е, очакваме да се съобразят с нашите притеснения относно вторичното законодателство. През последните две години ясно заявихме за какво става дума. И ако това не се отрази в крайна сметка на законодателството от второ ниво, това ще бъде много важно за нас. То изключително важно е търговията с ценни книжа и деривати. Да не се манипулира пазарица, така че да се увеличи увелича цената на хранителните продукти. Мифит ясно каза, че тези, казва, че тези спекулации трябва да се прекратят, така че всеки да може да се справи във време. Това вторично законодателство очертава границите. Неизменно повтарям, че искам да тези граници да бъдат максимално ясни и точно посочени. Радвам се, че комисията е върнала някои документи, но ако комисията комисията не отчита всички притеснения на парламента. Ние внимателно ще разгледаме новия проект. Е, ще изслушаме ЕСМА и комисията. Чухме техните притеснения. Нека сега те се вслушат, когато става дума за вторичното законодателство. Думата има е, господин Озак от името на консерваторите и реформаторите. Дами и господа, целта на този проект е да се отложи влизането в сила на директивата от 2014 Отлагането е с повече от 12 месеца. Тя ще влезе в сила през 2018 година. Въпросът е много сложен и данните, които ще се събират, са също много сложни. Необходимо е да се въведе техническата инфраструктура. Освен това, субектите е, както на европейско, така и национално ниво имат допълнително време. Изпълнението ще бъде на пет етапа сред тях е, има и изпитателна фаза. Би трябвало до края на юли да, да знаем всички подробности. Това е необходимо, за да може е, системата да функционира добре. Благодаря. От името на либералите госпожа Ван Нюенхаузен. Благодаря, господин председател. Благодаря много-много сърдечно на докладчика Маркус Фербер за конструктивния подход при подготовката на този доклад и за това, че той защити своята позиция по време на дългите изморителни преговори трябваше да мислим за всички последствия, не само за финансовите пазари, но и за потребителите, за всички е, предприятия, за всички, които са засегнати. Да, трудно е естествено да се намери е, равновесие при това положение, но комисията също се стреми към укрепване на финансовите пазари, към повече устойчивост, към заетост. Е, финансовите пазари естествено биха могли да допринесат много за постигане постигането на тази цел, тъй като чрез финансовите е, потоци, потоци е, се предоставят е, средства, а от тук вече и по-добри възможности. И господин Тимерманс вече говори по тези въпроси. Мифит 1, е, Мифит 2, това са действително много сложни е, теми, една изключително е, трудна материя, но е, ние, европейските граждани, потребителите, желаем да разпо... получаваме повече е, информация за инвестициите, за продуктите, за процесите, за начина по който се финансират е, сделките. Естествено, по тази причина всичко е много сложно. Затова се стигне и до забавяне. И ние разбираме много добре защо се стигна до това забавяне. Е, нуждаем се от добро законодателство, което бързо и ефективно да се прилага е, без да се пречи на пазарите. За това подкрепяме удължаването. Е, смятаме, че времето трябва да се използва максимално добре за да се подготви е, всичко добре, е, не само от гледна точка на датата във влизане, за влизане в действие, но и от гледна точка на прилагането след това. Изследванията би трябвало да бъдат в центъра на вниманието. Необходими са добри решения, които трябва съвсем ясно да бъдат определени е, правилата са отрешаващо значение. Не е, става дума за това да се дава някаква ненужна, безполезна информация на населението. Не, необходими са е, целенасочени данни е, и информация. Не информация за финансови сделки, които никога няма да се осъществят, е, например. Не. Не всичко, което има някаква стойност, може да се измери и не всичко, което се измерва, действително е стойност. Но това е, е казал Айнштайн. Необходими са добри контакти с организациите на потребителите, с промишлеността. Необходими са правила, които действително работят е, и които информират потребителите без да натоварват сектора. Благодаря ви. За обединената левица давам думата на е, господин Демари. Господин председател, съвсем накратко една година, толкова години след началото на финансовата криза, правилата не са въведени. Техническото отлагане бе прията от нашата политическа група крайно неохотно, но бяха въведени смягчаващи е, изменения, що се отнася до спекулациите, особено с дериватите за хранителните хранителни и други стоки, ние реагирахме и все пак това не бе взето предвид. Пазарните колебания не са взети предвид и в отделни търговци имат възможност да контролират над една трета от тър... пазарния обем. И ние изоставаме след САЩ в това отношение. Ние сме сигурни, че предстои следваща финансова криза, защото всички условия са създадени, а ние сме крайно неподготвени да я посрещнем. От името на зелените, господин Филип Ламберт, благодаря, господин председател. Сега изминаха 9 години от началото на кризата и днес номиналният обем на финансовите пазари е ежедневно 10 пъти по-голям от реалната економика. Тоест, за един долар в търговията се спекулира с 10 долара. Това вреди на реалната економика. Каза го и госпожа Дот. Спекулира се всеки ден с суровините и особено с хранителните стоки. Невероятно е, че текста, който беше прият през февруари 2014 година, и да влезе в сила след 3 години по-късно, все още не е готов да бъде а, реализиран след 6 месеца и комисията иска отлагане. Това говори за липсата на готовност, говори и за хиперсложността, а сложността понякога крие нежеланието за работ, за сериозна работа. И именно заради тази сериозност искат още една година. И сякаш това не е достатъчно. Ни казват, че би, би било непрофесионално да не изчакаме, само че това е една година повече, повече в която ще може да се спекулира с хранителните стоки. Този текст е възможност за въвеждане на допълнителни пречки пред прозрачността с новите освобождавания се премахват нужни нужни начини за осигуряване на прозрачност и ако този текст остане във вида, в който е предложен, ние няма да го гласувам. Сега за Европа на свободата и пряк демокрация господин Вали. Да, благодаря. Разбирам, че е сложно да се регулира финансовия пазар, но с цялото това време, което се оказва, че е необходимо, е нещо, което гражданите не разбират. Финансовият пазар парадоксално увеличи своите обеми след кризата, може би защото се стимулира тази практика. И комисията а, започна работа по капиталовия, паз... капиталовия съюз съвместно да се постави акцент акцент върху реалната економика. Всичко това показва, че в тази Европа, Европа на Юнкер, са представени интересите на силните, на банките, които са различни от интересите на гражданите. Що се отнася до това предложение, за удължаване на срока. Според нас това е неприемливо, според нас това е повод е, да се въведат някои изменения, които да освободят банките и финансовите субекти от изискванията за необходимата прозрачност. А това е необходимо, за да имаме прозрачност е, върху дериватите, върху сделките за финансиране на ценните книжа и в крайна сметка банките са системни органи, когато те имат, изпаднат в нужда, чукат на вратата а, на данакопаците. Някои групи в този парламент не са готови да освободят банките от прозрачност, за да не се повтаря историята. Мисля, че трябва да бъдем твърди към банките и към банковия регламент. Но с комисар като вас, мисля, че това би било много трудно. Благодаря, казва председателят Барбара Капел от името на Европа на нациите за свободата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Е, ние се радваме, че е, се удължава срока с една година за влизане в действие на финансовия пакет. Е, Споделя мнението на докладчика. Необходимо е малко повече време за комисията и за ЕСМА, но в никакъв случай не бива да се бавим повече. Е, много комплексна е, е материята и е, не е лесно да се обхванат всички причини и комплексни процеси, които протекоха по време на финансовата криза 2014-2019 година е периодът, който все още е белязан от тази криза. Засегнати са много важни сектори, като например суровините, които до голяма степен зависят от развитието на финансовите пазари и от инвестициите. Много важно е, естествено, да имаме предвид и търговския обмен на спекулативните сделки. Трябва да се поставят определени пракове, като 3%, а в някои случаи 20%, където е необходимо, но ограничения трябва да има. И така, трябва да се намерят точните правила, за да можем, особено когато става дума за увеличаване на цените, е важно да има гарантирано финансиране. Господин Фонтулис има думата сега. Благодаря, господин председател. Мисля, мнозина тук са съгласни, че както много други пазари, финансовите пазари се нуждаят от съответно регулиране, така че да гарантират сигурност на всички участници, е, е, включително и за държавите членки Европейския съюз. Е, е, трябва да дадем тази гаранция в интерес на всички заинтересовани страни. Факт е обаче, че имаше пропуски в регулаторната рамка и ние се опитваме да подобрим живота на нормалните хора, като работим за намаляване на безработицата, което се отразява на много хора. Хората очакват Министерския съюз да реши проблема с техния насъщен и трябва да обърнем внимание на големите проблеми на малките хора, така да се каже, чрез целенасочени действия, трябва да дадем съответните гаранции и за инвеститорите но това не може да достигне голямото мнозинство от европейците. Хората очакват наистина да решим насъщните им проблеми. Точно това ще бъде мярката, по която ще ни оценяват. Благодаря много. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че е много важно да се даде това удължение. Много от нас приемат тази необходимост. Разбира се, възниква и проблемът, че не успяваме да сме в крак с промените и тенденцията. Аз мисля, че финансовата криза се отрази много тежко на Европейския съюз и социално-економическото и въздействие доведе до промяна в нагласите на Европейския парламент – и сега ние би трябвало да сме хората, които да се борят срещу, срещу всичко, което може да доведе до, до повторение на кризата. Виждаме, че в Китай банките срещат проблеми с отрицателните лихви Трудно е на застрахователните дружества. Трудно чуваме новини за трудности от основните финансови центрове. Сега имаме нужда от преходна защита за да преминем към новия свят на по-ясно регулиране. Съжалявам, не мога да дам възможност за въпрос с синя карта. Предвидено е гласуване до, 20, до в 12.30. Не съм сигурен дори, че ще успеем до 12.30, господин Гуалтиери. Гласуването днес ще приключи този много важен процес за доизвършване на регулирането на финансовите пазари. Мифит и Мифир са основните стълбове. Парламентът и съвета постигнаха важно споразумение за да гарантират сигурност и стабилност на операторите на пазари, на надзорните органи, приемайки предложението на комисията за отлагане с една година изпълнението на пакета. Даваме на операторите възможността да изградят нужната информационна система, за да се събира нужната информация. Парламентът е единен в ефективната си работа благодарение на инициативата на парламента това бързо решение беше и повод е, за е, поправки в текста, които ще направят е, този текст по-съзвучен с потребностите. Приканвам господин Ламберц да прочете текста, вместо да навлиза в неуместна полемика, имайки предвид промените, чиято цел е повишаване на ефективността на нормативната база. Искам да подчертая, че сделките за финансиране на ценните книжа са вече включени в нормативна база. МИФИТ е много важен елемент от изграждане на финансовата инфраструктура. Изграждането на единния правилник е задължително условие за създаване на съюз на капиталовите пазари и банков съюз. За това призоваваме да се премине към мерките на второ ниво. Това ще гарантира пълното изпълнение от януари 2018 година. Господин Месършмит има думата. Благодаря, господин председател. Абсолютно необходими са тези стъпки, за които говорим днес в работата на финансовите пазари. Е, ние ги подкрепяме. Става дума най-вече за е, високочастотната е, търговия. Би трябвало да предприемем много съществени мерки по отношение на фьючерсите, по отношение на търговията в определени ритми, по отношение на стоковите деривати. Е, които е, в крайна сметка поради е, определени практики именно в тази сфера доведоха до спъкване на мехура и до катастрофални последствия за много от държавите членки търговията с ценни книжа трябва да се развива съгласно честни, коректни правила, а не по правилата на джугулата. Госпожа Матиес. Благодаря, господин председателю. Аз съм на мнение, че 10 години след финансовата криза наистина е крайно време да престанем да преглъщаме тези горчиви хапове. Днес чухме от господин еврокомисарът, че всичко било оправдано, но финансовите спекулации продължават без промяна. 10 години никаква промяна. Комисията а, влага 50 50 милиона в, и казва, че трябва да се променят финансовите инструменти. Добре, но нека мерим всичко с един аршин гражданите очакват а, а, да не не се налага да понесат нова финансова криза. Отново, на пазарите не се променя нищо. 50 е, милиона трябва да се направи нещо, да се внесе ред. Финансовите пазари, разбира се, са против нашата политика. Стига извинения. Трябва да дадем на европейските граждани отново доверие. Господин Бай. La directive MIFID Директивата МИФИТ има за цел да попречи на банките да продават всичко на всички, т.е. при висок риск на уязвими клиенти. Докладът, който ще гласуваме, отлага изпълнението за 2018 година, т.е. 10 години след кризата с Апрайм. Това е удължаване на срока за банките, които злоупотребяват с клиентите си. Европейският орган ЕСМАН може би е некомпетентен или пък дава на банките допълнителни срок, за да се възползват от празнотите в сегашната нормативна база. Не бива да се правят нереалистични обещания, как ще се бори комисията срещу лакомията на банките? В действителност огромните декларации крият либералните ви стремежи, които ви пречат да сложите пречка пред попълзновенията на неолибералите. Благодаря много, господин председателю съжалявам, е, че на, намеренията ни няма да се осъществят през следващата година съгласно очакванията ни. Но съм съгласна, че ако искаме да гарантираме защита на потребителите, трябва да отстояваме това отлагане. Много и пулки извлякохме от финансовата криза. Откри, разкри много слабости в финансовата е, економиката. Опитахме се да преодолеем тези слабости, да ги отстраним, но все пак трябва да не се налагат бариери пред действията. Трябва да се преборим с несериозните практики. Очакваме по-висока ефективност на финансовите пазари, по-добра защита на потребителите, по-доб... нуждаем се от по-добър контрол и от по-добри търговски структури, по-големи големи правомощия на надзорните органи. Всичко с цел по-добра защита на потребителят. Агенцията ЕСМА заедно с националните компетентни органи трябва да създаде система от данни за постигане на по-голяма прозрачност предвид гореизложеното, мога да заключа, че измененията заслужават подкрепата ни ще я получат. Благодаря, господин председател, господин комисар. Много е важно това, че парламента и съвета успяха да намерят компромис. МИФИ 2 и МИФИР са двата най-важни елемента от пакета за финансовия регламент. Целта ни е да защитим потребителите, да повишим прозрачността и да се преборим срещу спекулацията. Затова въвеждаме нови правила. Жалко е обаче, че въпросите, свързани с информационната инфраструктура, налагат отлагането с една година на МИФИТ и МИФИР. Повтарям това, което беше казано. Комисията не би трябвало да приема това като карт бланш. Аз очаквам ясно докладване за напредъка и ще бъда много разочарована, ако не успеем да се подготвим до 2018 година. Няма да можем да приемем второ отлагане. Нужно е да има напредък по мерките от второ ниво като отчитаме притесненията, изразени от парламента, особено новия режим за търговия с стоки и деривати, за да не се стига до необосновано повишение на цените на суровините. Те въздействат, те влияят и имат лошо отражение върху хората в цяла Европа. Надявам се комисията да определи ясни цели на второ ниво, без да разводнява постигнатите договорности на първо ниво. Господин Кели има думата. Благодаря. Благодаря ви, е, господин председател. Е, съгласни сме с е, комисаря, че до 3 януари 2018 година трябва да отложим влизането в действие. По-хубаво е да се подготвим добре, отколкото да бързаме и след това да се окаже, че има много грешки при прилагането. Европейския съюз а, е, а, е, преживя а, е, финансовата криза и глобалната рецесия и а, те са от отразиха и на финансовите пазари в Европейския съюз. Е, е, необходимо е обаче да е, наваксаме пропуснатото и да се опитаме да съживим отново и да укрепим финансовите пазари, защото те са изключително важни за цялата економика. Трябва да направим правила за укрепване на финансовия пазар, за обхващане на е, рисковите сделки, за повече прозрачност, за елиминиране на е, несериозните сделки и по този начин да насърчим и е, инвеститорите и потребителите към една е, коректна е, практика на финансовите пазари. По този начин можем да предотвратим спекулативните е, покъщи се мехури, които бяха в основата на финансовата криза и доведоха до дълбока рецесия. Благодаря. Господин Сант е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Обсъждания текст е свързан с сложна уредба за връзка с събитията през последните години финансовите пазари по Европа, в Европа и света. Имаме възможност да уредим съответните сектори. След различните скандали, като LuxLeaks и така нататък, сочат, че става дума за различни скандални поведения. Всички всичко това, за всичко това се крият безкруполни банкери и счетоводители, които единствено искат да извлекат облага. Това е истината, но само част от истината. Глобалната економика, в която живеем и в която живее и Европа, предлага европе... финансови услуги, които да бъдат използвани. Тук да разкриваме нови методи, така че да актуализираме финансовите услуги. Нуждаем се от нови прави мерки и най-добри практики, а също и професионално поведение, съобразено с етични и социални скандал, стандарти. Сега господин Концулино. Мисля, необходимото удължение, за да се за да, могаш, за да изгради инфраструктурата за събиране на информация. Всъщност ние трябва да бъдем по-предпазливо, когато въвеждаме подобни реформи, без да определяме реалистични срокове, без да разполагаме с адекватни инструменти за гарантиране на преходи, т.е. да се осигури на ЕСМА нужните е, ресурси спестителите, спестителите и потребителите трябва да бъдат защитени и финансовите пазари трябва да бъдат по-прозрачни. Не можем да, да дефинираме по-амбициозни цели и да не ги изпълняваме. Ето защо отлагането с една година не е отстъпка, а е възможност, която не бива да бъде пропилявана от институциите. Благодаря, господин Морел. Благодаря, господин председател. Очевидно, регулирането на финансовите пазари е императив в отговор на очакваните на европейските граждани, които често бяха свидетели, а често и потърпевши от финансовата криза от 2008 година и платиха висока цена за това във връзка с сложни финансови инструменти. И слушах с интерес аргументите в полза на договор, но нека това не е карт бланш за комисията комисията, за да отлага абсолютно необходими мерки. Специално има предвид е, специали... Е, спекулациите с суровини и хранителни е, стоки. Не бива да затваряме една врата, за да отворим друга. Групата на социал-демократите смята, че либерали... пляк... сляпата либерализация отваря вратата за опре определени нежелани практики в финансовите пазари. Трябва да бъдем бдителни и да действаме с съответствие с здравия разум. Спонтанни изказвания, господин Данан. Господин председател, защитата на потребителите, на инвеститорите, гражданите, възстановяване на доверието, борба срещу всички форми на спекулация, прозрачност на финансовите сделки, това са сделки, които трябва да бъдат постигнати максимално бързане. Кризата от 2008 година показва колко е опасна, опасен нерегулирания а, финансов а, сектор. Как може Европа да допусне безконтролно функциониране на финансовите пазари? и различните сделки. Казват, че дяволът се крие в детайлите и новият срок би трябвало да даде възможност да се оточнят детайлите. Надяваме се междувременно да не избухне нова финансова криза. Благодаря, господин Мария си има думата. Благодаря, господин председател. Успехът на начинанието ще зависи от това, колко добре ще се отчитаме, е, колко добре ще прилагаме системата на контрол. И е, компетентните органи за ценните книжа на европейско и на национално равнище трябва да въведат една е, стройна система на референтни стойности, които ще дадат възможност на компетентните органи да работят в тясно взаимодействие помежду си и да следят за спазването на правилата по отношение на лицензирането на фи... финансовите компании. методите за събиране на а, данните а, ще а, бъде отрешаващо значение. А, господин а, Мариес. Благодаря, господин председател. Очевидно, предвид естеството на финансовите пазари, съществува и много сериозен риск, свързан с тях. И все пак, когато говорим за манипулации, които засягат инвеститорите, за това трябва да се понася наказателна отговорност. А пак, когато говорим за докладване и данни, трябва да бъдем гарантирани, че системата съществува и действа. Разбира се, банките са институции, институции. Те са в състояние е, да се изправят срещу националните правителства. Спомнете си е, гръцкото правителство и огромните очаквания, свързани с него. А това доведе до поредния сапонен мехор. Така че трябва да започнем с стриктни правила за прозрачност на пазарите, както и съответни санкции и наказания, за да е сигурно, че подвеждащата информация трябва да води до последствия само в защита на потребителите. Господин Ели. Думата има комисаря Хил. Благодаря, господин председател. Най-напред ще започна с основния въпрос и принципите на доброто регулиране, е именно поставяне на реалистични срокове и спазването им. Аз много мразя не спазването на сроковете. Чух много ясно и разбрах изразените становища. Благодарен съм за изразените мнения за това, че в случая отлагането е продиктувано от разумни съображения. Аз смятам, че решението е разумно, но аз съм, поемам ангажимент за, за спазването на сроковете. Трябва да бъдат реалистични и трябва да се постараем да ги спазим. Що се отнася до конкретните въпроси, трябва да се постараем през юни да бъдат приети мерките на второ ниво. Остана, вече сме приели много голям брой. В няколко области поискахме органа за тенни книжа и пазари да отправи предложение и това отразява въпросите, повдигнати от парламента. Обсъждаме някои от въпросите за прозрачността на пазарите на облигации и деривати. Поискахте по-предпазлив подход, което е разумно. Що се отнася до ограничаването на позициите и при сълскостопанските деривати искаме позициите да бъдат по-чувствителни както за високо ликвидните, така и за слабо ликвидните пазари. Някои в парламента искат да ограничат прекомерната колебливост и спекулация в много важни а, пазари, чрез определени режими. Както знаете, органът за ценни книжа и пазари представи ревизирано предложение и режимът е съобразен с типът стока. Сега задачата е да се направи оценка на предложението по същество и да се види как ревизираният режим успява да запази ликвидността на тези пазари. За нефинансовите предприятия искаме обхватът на предприятията да бъде адекватен и да не се прилага спрямо онези, които използват пазарите по отговорен начин за хеджиране на риска. Или там, където рискът е ограничен спрямо основната дейност. По отношение на въпроса за спазване на мерките, от второ ниво. Да, аз държа това да стане максимално бързо. Да, приемам че не става дума за картбанш и разбира се ще се постарая служителите ми да информират преговарящия екип за напредъка. Председателя, благодаря. Думата има господин Фербер. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Много сърдечно благодаря на всички, които участваха в дискусията. Нека да изясня нещо. Аз като докладчик никога нямаше да се съглася с отлагане на сроковете, ако беше единствено промишлеността, която настояваше за това но който твърди е, подобно нещо, че това е станало поискано единствено на промишлеността, на индустрията, трябва да знае, че в моите очи е лъжец. Не, е, националните надзорни органи също казаха, че се нуждаят от повече време, за да е, се подготвят. И освен това, при втория доклад не става дума за ограниченията на позициите по отношение на срочните сделки сделки е, и сделките с ценни книжа. Не. Е, ние е, в Европейския парламент имаме една много ясно разписана позиция и очакваме сега отговора на комисията. Това обаче не е част от пакета, който обсъждаме в момента. И освен това, не сме е, включили никаква тема, само по искане на промишлеността. Не, през последните две години докладчиците в Сянка и аз, е, заедно с представители на комисията и на ЕСМА, се събирахме за да обсъждаме отделните проблеми и начина по който биха могли да бъдат решени. И е, всичко това, което вече стана ясно, се посочва и от комисията, и от ЕСМА. Всичко това, което не е включено в директивата, сега в крайна сметка е обект на текстовете, които разглеждаме. Естествено, че ще има промени в мифит, но това не означава непременно, че в проспектите ще има много съществени промени. Не, въпросът обаче е тези изменения да бъдат добре съгласувани. Това е поискане вече на промишлеността. В никакъв случай обаче не желаем да създаваме, така да се каже, вратички, през които да се промъква промишлеността. Категорично се противопоставям на подобни твърдения и не мога да ги приема. Благодаря на всички, които работиха през последните две години толкова усилено заедно с мен. Благодаря господин Фербер, благодаря на всички колеги за разбирането.